останалите петима загинаха, така че се надявам, че можем да изразим почета си и към тях. Председателят прав сте, оказваме и към казаното от вас своята подкрепа. Господин Симпсън, заповядайте. Господин председател, може ли да изпратите техник на място 176, тъй като машината ми за гласуване не работи? Ще го направим незабавно, казва председателят. Протоколът от заседанието на 18 януари и приятите текстове са разпространени. Имате ли коментари по тях? Ако не, протоколът е прият писмено становище 004 от 2011 от Катък и други за борбата с разпространението на водорасли е получило достатъчно подписи и по член 123 следва да бъде изпратено на съответните получатели. Господин Кадек, има дум... имате думата за една минута. Господин председател, скъпи колеги, аз не се съмнявам, че комисията ще се съобрази с е, това писмено изявление и по този начин общността ще се заеме с този сериозен проблем, който засяга цялото европейско крайбрежие. Е, трябва да има европейски план за действие срещу разпространението на паразитни водорасли, благодарение на сътрудничеството между всички държави членки. Благодаря на всички, които се подписаха в подкрепа на моето настояване пред пленарна зала от 4 сесии насам. Тук в Страсбург на нас си ни е добре, скъпи колеги. Във всички случаи искам да изкажа специална благодарност на колегите, които ме съпроводиха в моята постъпка. Господин Лени Чака за социалистите и демократите, Тремо Полос за зелените и господин Залони за либералите. Благодаря на всички скъпи колеги. Комплименти! La dichiarazione scritta Поздравление! Писмена декларация 0037-2011, предадена от Данилис и други по приложението на пакт за официална европейска инициатива